защитим интересите на производителите на банани от Европа, както и да сложим един спор в рамките на СТО, член на която е Европейският съюз. Благодаря, госпожо. Госпожо Балцани, искам да посоча, че гласуването ще се състои утре. Преминаваме към следващата точка. Инициатива за вакцина против туберкулоза. Устен въпрос от е, групата на либералите и други. Давам думата на господин Георен за 5 минути. Желаете ли да получите думата за 5 минути? Колега Гьорен, искате ли да получите думата за 5 минути? Колега, искате ли да получите думата като автор на устния въпрос? Три пъти се опитах да привлека вниманието ви. Давам ви думата сега. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да подкрепя един много амбициозен проект за Европейския съюз, но и за развиващите се страни. Целта е елиминиране на туберкулозата и то чрез вакцина. Искам да напомня, че много хора са починали от туберкулоза през 2009 година. 4700 души умират всеки ден от туберкулоза и над 50 милиарда долара са економическите щети, най-вече в Африка. Туберкулозата е не само бич за развиващите се страни, в това не трябва да се съмняваме, случаите, които са регистрирани в Ирландия през 2010 година ни напомнят, че това заболяване съществува все още. Да не забравяме, че в Русия, в Източна Европа, в Молдавия тази болест е много разпространена. Европейската инициатива е насочена към разработка на вакцина, която да помогне на застрашените лица и то на разумни, е, при разумни разходи. Първо искам да кажа, че здравето няма цена, но за него са необходими разходи. Достъпа до лечение трябва да бъде универсален и е, при това положение искам да посоча, че е, трябва да бъде правилно разпределена, справедливо разпределена тежестта е, за финансовите разходи. Пациентите в е, индустриалните страни трябва да заплащат високи цени, иначе не може да бъде е, финансирана изследователската сфера финансовите вноски или по-скоро финансовия принос на южните страни е, е по-скоро символичен, за това трябва да проявим солидарност. Инициативата, това е втората ми бележка, играе също важна роля в рамките на стратегията Европа 2020, защото тя показва на какво сме способни, когато успеем своевременно да поставим правилно приоритетите в здравната политика. И трета бележка, с която приключвам, в никакъв случай това не изключва предвиждането на допълнителни финансови средства, средства в допълнение от страна най-вече на Световната банка. Други страни, примерно САЩ, Канада или много от развиващите се економики е, също са засегнати от това заболяване директно е, или индиректно в рамките на международната солидарност. Те логично също трябва да дадат своя принос към тази инициатива. Тук става дума за публично-частни партньорства. Този нов подход може да ни помогне, ако го приложим чрез прилагане на принципа на солидарност, като проследяваме какви са финансовите потребности. Инициативата е насочена най-вече към защита на засегнатите от това заболяване. Давам думата сега на комисаря Чолос. En 2008, euh, l'initiative euh, през 2008 година инициативата за вакцини за туберкулоза бе учредена като публично-частно партньорство с подкрепа от седма рамкова програма и по-конкретно от нейния раздел за здравеопазване. Целта беше да се мобилизират усилията в тази важна област. В момента новите е, вакцини, които се разработват, са на предклиничен етап или в началото на клиничния етап на разработка. Все още не разполагаме с клинични данни, които да демонстрират, че е, която да било от ваксините, които се разработват в момента, е, е по-ефективна от е, инициативата, извинете, от вакцината, която се използва в момента. За да може да влезе на пазара новата вакцина, тя трябва очевидно да покаже е, по-добра ефективност от е, вакцината, която се използва в момента. В момента обаче все още не разполагаме с доказателства за това. Инициативата за вакцина против туберкулозата не трябва да се разглежда като единствената възможност в тази област. Има и други начини за подкрепа на клиничните проучвания. Европейския съюз е в партньорство с развиващите се страни за провеждане на клинични проучвания във връзка с член 185, по който 14 държави членки, две асоциирани държави и комисията предоставят 400 милиона евро, като 200 милиона от тях се предоставят от Европейския съюз за клинични фази 2 и 3 по спина, маларията, туберкулозата в страните от на юг от Сахара. От сега до 2015 година тези програми ще заместят програмите, които действат в момента, включително 8 проучвания за вак... на вакцини на туберкулоза, така че и тази альтернатива съществува. Комисията също времено следи внимателно и така наречения бизнес модел, разработен от публично-частни партньорства, включително и партньорството по инициативата за вакцина против туберкулоза. Действително, този тип инициативи могат да се отличен модел за бъдеще, но трябва да се направи внимателен анализ и на бизнес проекта, и на риска. Ако инициативата за вакцина против туберкулозата получи достатъчно финансиране, това ще е добре, но няма сама по себе си да е гаранция за успех. Трябва да се направи оценка на извършеното до момента. Комисията ще продължи е, вътрешните обсъждани по въпроса, ще анализира моделите и така ще допринесе е, за развитието на концепцията, за да може по този начин да участва е, в приложението на конкретните цели по стратегията до 2020 година. Благодаря, господин комисар. От името на НП Госпожа Карвайо има думата за две минути. Добре, сеньор президент. Благодаря ви много, госпожо председател, господин комисар. Съболеваемостта от туберкулоза започва да създава доста безпокойства, въпреки постигнатия напредък. Като се има предвид високата заболеваемост и недостатъчните научни изследвания, и това, че всяка година от нея умират близо 2 милиона души, е необходимо да приветстваме инициативата за създаване на вакцина против туберкулоза, както и да търсим нови вакцини срещу други заболявания, защото те са едно добро средство за предпазване на гражданите от инфекциозни заболявания. Необходимо е да се осигури основно здравеопазване в развиващите се страни, също да се борим срещу бедността там. Постигнат е известен напредък, но не е достатъчен. Европейския съюз трябва да поднови своя ангажимент, да работи съвместно, да работи в сферата на научните изследвания, за да се разреши проблема с тези заболявания в доста от развиващите се страни. Необходимо е да продължат научните усилия в тази област. По какъв начин да стане това, по какъв начин да се гарантират резултатите от тези изследвания, да се използват в интерес на развиващите се страни в светлината на Европейската стратегия 2020. Господин Кешман за две минути от групата на социалисти и демократите. Благодаря, госпожо председател. Много се радваме, че е, именно вие председателствате, когато обсъждаме е, тези важни въпроси за страданието на хората на други е, места по света. Аз също се присъединявам към господин Гаренц е, и искам да кажа, че туберкулоза е, е втората е, инф заразна болест по причинен която причинява смърт по света. И има вакцини, които са на етап 1 или етап 2А от клиничните проучвания. Но по-настоящем финансиращите механизми, включително и тези от Европейския съюз и партньорствата за клинични изпитвания, предоставя твърде малко средства за а, твърде скъпите а, изследвания от а, фази 2А и 2Б. Има вакцини, но трябва да се демонстрира тяхната ефективност, за да може да получат тези вакцини или лиценз. Много се радвам, че комисията заяви, че предоставя допълнително финансиране, но въпросът ми е следният ще има ли е, нови правила, така че финансирането да се насочи към изграждането на сайтове за критични клинични проучвания, включително и епидемиологични проучвания и предполага ли се финансиране, е, е, конкурентно финансиране на, на тези по-късни етапи на клиничните изследвания които са толкова важни за вакцините срещу а, а, такива тежки болести като туберкулозата. Благодаря много. Сега има думата госпожа Вертман за една минута. Благодаря. Туберкулозата е разпространена много широко все още в бедните страни. Една трета от световното население се заразява годишно, 2 милиона и половина души умират годишно от туберкулоза. В европейското пространство има 7 смъртни случая на час в индустриалните страни. Туберкулозата се проявява като заболяване, последващо спина, но също така миграцията и туризма допринасят за нейното разпространяване. Чрез подходящо лечение може да се постави под контрол разпространението на това заболяване. Човекът е единственият гостоприемник на бактерията на туберкулозата и ние сме загрижили за а, нарастващия брой резистентни бактерии. Има нови бактерии. Според едно изследване, приемат на витамин Д, витамин Д съкръщава времетраенето на лечението на туберкулозата. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателя. Господин Качмарек, за две минути. Госпожо председател, дами и господа, 4 години преди крайния срок от прилагането на целите на хилядоетото за развитие, състоянието с туберкулоза, туберкулозата буди тревога. Това е сериозен проблем в развиващите се страни, в Азия и в Африка на юг от Сахара. Близо 2 милиарда души са носители на бактерия, която предизвик, бактерията, която предизвиква туберкулозус, туберкулоза, което означава, че голяма част от тях могат да се разболеят. Бав... Бедните страни могат да бъдат най-силно засегнати, защото там има и други лоши условия, свързани с лошо хранене, стрес и прочие. Липсва координация при лечението на различни заболявания, да речем, като туберкулоза, спин, малария. Няма достатъчно персонал в селските райони. Ето защо в страни с ограничени финансови ресурси най-силно засегнати са районите, където няма достатъчно здравеопазване. Необходима е външна помощ. Туберкулозата не е само голям медицински проблем, но и социален, економически проблем води до намаляване на производителността. Това означава, че трябва да реагираме решително и да осигурим тези вакцини. Господин Кортес Ластра за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Здравето е изключително важно, когато става дума за изпълнение на целите на столетието, на хилядолетието, когато става дума за подобряване на показателите на детската смъртност, борбата с спина, маларията. И е, тук е, ние трябва да посочим, че сме задължени да водим борба и срещу туберкулозата. Знаем обаче, че тези цели са изключително е, занемарени в последно време. Трябва да вземем съответни мерки, необходими са ни допълнителни средства за здравни програми в развиващите се страни. Достъпът до безплатно лечение трябва да бъде осигурен. Мисля, че местните инициативи за борба с спин, малария и туберкулоза трябва да получат нашата подкрепа. Обаче същевременно с това е необходимо, господин комисар, да се предостави и економическа помощ, за да могат тези страни да продължат да се развиват и да развият здра... системи на здравеопазване, които са наистина ефективни. Това е най-добрият подход, за да се укрепи личната отговорност, т.е. отговорността на самите страни, така че те да гарантират добро здравеопазване. Благодаря, госпожа Заборска. Госпожа председател, господин комисар, туберкулозата е една от а, най-важните пандемии, подобна на спина, която има много тежки последици в развиващите се страни, особено в Африка. Много а, тежки са последиците там поради економическото положение, но и другите държави не са иммунизирани срещу тази болест. Тя не е само медицински проблем, нито само а, проблем свързан с стила на живот. Има въпроси, свързани с справедливостта и солидарността, които изискват един глобален подход. Не е достатъчно просто да има лечение. Трябва да инвестираме в, вакцини, така че да се занимаем с нови начини на отглеждане е, на вакцини и е, на борба срещу патогените. Трябва да направим всичко възможно за борбата с тези заболявания, за да помогнем на развиващите се страни да се справят с туберкулозата. Трябва да подкрепяме и лекарите в развиващите се страни, лекари, които е, непрекъснато напускат е, тези страни, тъй като бюджетите за здравопазване е, спадат от година на година. И трябва да имаме предвид, че тук изследванията не трябва да се провеждат само в областта на фармацията. Благодаря, каза председателката. Преминаваме към процедурата за Изказване издигане на ръка. Господин Миколачич. Уважаеми колеги, бих желал да подчертая, че туберкулозата не е заболяване, което е изкоренено в наше време. Близо 2 милиона души всяка година умират от а, това сериозно заболяване. Добре е, че осъзнахме този факт. Приветствам инициативата на Европейската комисия, защото тук не става дума само за пандемии а, като спин, но също и за туберкулозата, която отнема живота на милиони хора. Съгласен съм, че трябва да финансираме разработването на нови вакцини. Това е така, но както подчерта и комисията, Новите вакцини все още не са факт. Все още сме на предклиничния етап. Ние сега изпробваме ефикасността им. Приключвам, госпожо председател. Искам да помоля да се осигурят повече средства за научни изследвания. За една минута Господин Бесеско. Благодаря, Госпожо председател, смъртността е 1,6 до 2 милиона души годишно и затова туберкулозата е една от основните причини за летален изход при инфекциозните заболявания. Това всъщност е обяснение за грижите на Световната здравна организация, т.е. за нейната загриженост по отношение на тези данни. Ние е, познаваме класическите ваксини като БСЖ и тях трябва да, те трябва да бъдат заменени с нови ваксини. Ние трябва да предоставим такива вакцини, е, трябва да предоставим и средства, за да бъде тласнато напред, е, е, тласнати напред изследванията в тази област. Това може да стане, да речем, чрез публично-частни партньорства, чрез финансови гаранции, така че тази дейност да стане по-привлекателна за фирмите. Благодаря, господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Туберкулозата беше широко разпространена в Ирландия преди около половин столетие и е, убиваше и млади и възрастни. Откакто бе въведена вакцината, 36 е, години живяхме без туберкулоза, но в последно време тя се връща. Миналата година едно е, дете ученик е, и едно бебе е, в е, една детска ясла се заразиха от туберкулоза. Да не говорим за това какъв огромен брой хора загиват по света от това заболяване. Така че трябва да се преборим с туберкулозата и да, трябва да изпълним целта, която сме си поставили за нейното изкореняване в 2050 година. И трябва да финансираме изследванията с а, е, а, е, страните, които работят по това, като Съединените щати, Япония, датските власти разработват също а, е, такава програма. Благодаря за вниманието. Господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Остава 4 години до приключване на срока за изпълнение на целите за развитие на хилядолетието а същевременно констатираме, че туберкулозата отнема живота на 2 милиона души годишно. Това е заболяване, която преди почти беше изкоренена в развитите страни. Не може да се справим с нея, освен ако няма добро здравеопазване, което да е достъпно до всички. Нуждаем се от първична здравна помощ, и а, трябва да подкрепим инициативата за вакцина против туберкулозата. Трябва да разрешим проблема с смъртността, с бедността в а, развиващите се страни. Благодаря. Господин Чегеди, последен оратор. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, Заболеваемостта на тубер... от туберкулоза в Унгария се увеличава значително в последно време и много хора умират вследствие от тази болест. Всичко това се дължи на един закон за здравеопазването от 2006 година, един срамен закон, който ориентира здравеопазването към печалбата. Политиката на държавата играе огромна роля във връзка с този тип заболяване, както и без... И факта, че много хора са бездомни. Тук трябва да се набляга и на профилактиката. Ваксините не само, че трябва да са на разположение, трябва да са на разположение на всички слове на обществото защото искаме е, обществото ни да е по-здраво. Господин Чолос има думата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря поне от части на зададените въпроси. Необходима Необходими са ни повече изследвания, аз казах още в е, встъпителните си думи това. Комисията прави опит е, да насърчава в по-голяма степен програмите за борба с туберкулозата. Това е възможно чрез е, възобновяването на програмата ЕДЦТП е, около 200 милиона се предвиждат като финансиране за тази програма. Комисията смята да продължи тази програма във второ поколение. Господин Танасески спомена, че комисията насърчава много изследователски програми за борба с туберкулозата. 65 милиона евро са изразходвани за такива цели, но ние трябва да направим повече. Публично-частните партньорства трябва да а, бъдат а, засилени. Сега по различните възможни вакцини срещу туберкулозата – трябва да бъде насърчено тяхното клинично тестване, но въпросът е те дали наистина са ефективни. До сега наличните данни не дават информация дали могат да се очакват някакви ефективни резултати. Във всички случаи трябва да се избегне възникването на резистентност И по тази причина някои разработки носят допълнителни рискове. В рамките на Европейския съюз Ние също имаме цели за здравеопазване в различните програми на комисията. В рамките на стратегията Европа 2020 също се предвиждат повече инвестиции за здравеопазване и за изследвания в сферата на здравеопазването. В сферата на изследванията и иновациите има специална работна група, която се занимава с тази проблематика. Ние искаме развиване на доваторството и изследванията в медицинската област във всички държави, държавите членки. Това е част от мерките в рамките на поддържане на сплотеност в обществото. При помощта за развитие също се предвижда дейности е, за здравеопазването в рамките на Европейския фонд за развитие, обаче това е въпрос, на който комисията в бъдеще е, със сигурност ще трябва да отдели повече внимание. Аз се опитах поне участие да отговоря на вашите въпроси. Мога да ви гарантирам, че е, в комисията ще продължим да се занимаваме интензивно с тази тема и с изследванията в сферата системата на здравеопазването. Господин комисар, внесени са е, различни е, е, въпроси от